Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, предлагам да прекратите личните разговори, за да продължим работата си. Много ви благодаря, че всички се появихте точно на заседанието. Сега ще ви помоля за пълна тишина. Днес ще имаме най-дългото гласуване за годината. Цял ден ще гласуваме. И имаме предложение за изменение за бюджета 2011. Обаче, за загрявка, така да се каже, започваме с две гласувания на различни теми, в които, по които нашата комисия или дава становище, или може да предложи решение по същество в пленарна зала. Първо давам думата на госпожа Барбара Матера, която ще ни обясни за какво става дума в връзка с мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който до сега не сме обсъдили. Ще помоля докладващата да бъде кратка и ако имате изказвания, бъдете и вие кратки. След това смятам, че по гласуването няма да има проблеми. Ще се опитам да бъда съвсем кратка, макар че ще трябва да се съобразя и с преводачите. Има три случая, в които се иска мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Два са от Дания и една, едно искане от Галиция, Испания. Сега за датските искания – а, първо, в първото става дума за Данфос Груп. Искат се 8,9 милиона приблизително за 1010 работници. Това е предприятие, произвеждащо електрическа апаратура. Също се отнася и за Линак за да се окаже помощ на 139 работници с настойност 1,8 милиона евро. Сега, от Галиция и Испания се иска помощ за 500 работници в 82 предприятия в областта на текстилната промишленост – Искат се 1,85 милиона евро. И сега, ако се придържаме към онова, което този парламент и комисията поиска, и парламента и тази комисия поискаха от комисията, трябва да ви обърнем внимание, че тук трябва да има преки плащания, а не бюджетни кредити за плащания. Това са плащания в рамките на програмата за иновация и конкурентоспособност в полза на предприемачеството. Господин председател, вие казахте, че в бъдеще трябва да проведем по-сериозен дебат за този фонд за подкрепа. Колегите също се интересуват от това какво е направила комисията по този въпрос. Постъпиха и три идентични предложения за изменения. Първо господин Алваро от АЛДЕ и от групата на социалистите също. Това са две предложения за изменение, целящи започване на дискусия за бъдещето на този фонд. Тук ви припомня моето становище и становището на ЕНЕП относно бъдещето на този фонд. Ние го обсъдихме във връзка с доклада Поташ и смятаме, че това ще, че такова едно обсъждане ще бъде и част от финансовия проекто бюджет. Значи тези две предложения бяха идентични. Третото в третото се казва, че в момент на економическа криза и а, необходимост от економии е разумно комисията да се опита да мобилизира нови бюджетни рездове, особено за подкрепа на малки и средни предприятия. Надявам се, че преводачите успяха. Председателят, чудесно, сега господин Алваро има думата. Благодаря, господин председателю. Поне моите преводачи се справиха отлично. Благодаря за уводните думи на докладващата. Аз съм докладчик в Сянка от името на моята политическа група и за това искам да спомена нашето предложение за изменение. Тъй като се видя, че трансферите идват от части от областта на, конкурент... на средствата за конкурентоспособност, това е много важен факт, както за НП, така и за други фракции. За това двамата с колегата внесохме това първо предложение за изменение. В светлината на разумното използване на средствата, може би ще успеем да убедим докладващата да се съгласи с това предложение за изменение. Merci, cher collègue. Pas d'autres demandes de parole. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Bien. Сега ще гласуваме, ако съм разбрал правилно. Има три предложения за изменения, които се отнасят до трите доклада. Когато се приема такова предложение, ще се счита, че то се отнася и за трите доклада. Имаме списък за гласуване, параграф 5 и предложение 1. Алваро Хаглот, докладващата е против. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Второ предложение за изменение на Дерден и Грелие. Докладващата е против. Кой е за? Против. Благодаря. Отхвърля се. Предложение 3. С устно внесено предложение за изменение, което е пред вас. Докладващата е за. Предложение 3 с устното изменение за. Против. Въздържали се. Благодаря. Значи се приема. И сега гласуваме анблок трите доклада окончателно, заедно с измененията за, против, Два гласа против, няма въздържали се. Трите доклада са приети. Честито на докладващата за отличната работа и експедитивността, с която постигнахте практическо единодушие в нашата комисия. Дадохте добър пример за докладчиците, които следват след вас, особено за Сидония. Надявам се, че тя ще бъде така бърза и ефективна. avons maintenant le euh, point numéro 9 de notre ordre. Сега преминаваме към точка 9 на нашия дневен ред. Става дума за изменението на правилника за длъжностните лица на европейските общности и условията за работа на другите служители от общността. Госпожа Нейнски е докладчик. и тя ще бъде също така бърза, експедитивна и кратка в е, обясненията си в връзка с предложенията за изменение. Thank you very much. We are voting. Благодаря. Ще се гласува проекто становище във връзка с правилника за дейността на служителите на Европейската служба за външна дейност. Представен е доклад от Комисията по правни въпроси. Той ще бъде прогласуван след една седмица. Представени са и предложения за изменения от Комисията по бюджети. Предлагам три компромисни изменения и три устни изменения. С оглед на постигане на прозрачност, измененията трябва да се ограничават до нуждите на създаването и функционирането на Европейската служба за външна дейност. Трябва да се постигне и съгласуване с политическото споразумение, постигнато в Мадрид през юни. При все това, трябва да изтъкнем, че във връзка с някои въпроси, като например географския баланс, се присъединявам към колегите ми от Европейската народна партия, както и към резолюцията на Европейския парламент от месец юли относно създаването и функционирането на Европейската служба за външна дейност. Това беше от моя страна. Обещах да бъда кратка. Благодаря. Няма желание за изказващи се. Това е прекрасно. Благодаря ви. Така, всички разполагате с, списъка за гласуване. Има и устно изменение, което също трябва да гласуваме. И сега гласуваме компромисно предложение А. Моля, гласувайте тези от вас, които са за. Против. Трима. Отново за зелените. Въздържали се. Приема се. Главно Б. Моля, гласувайте. Отново компромис. За. За. Социалистите. Благодаря ви. Против. Въздържали се. Приема се главно Б. Главно С. Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Въздържали се? Няма. Въздържали се? Приема се. И така. Сега ще гласуваме блок. Първи блок. Моля гласувайте за. Благодаря ви. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с предложението за регламент. Главните букви вече ги гласувахме. Проекто законодателна резолюция вече е покрита от главно А, така че продължаваме с предложението за регламент 1.10. Моля гласувайте за. Ярнфан, моля ви. Намираме се в момента на трета страница. Предложение за регламент. Йоран се върна. Така. Гласуваме десето предложение за изменение госпожа Ненски. За. Против. Въздържали се. Много против. Нека да направим сега проверка. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. 36 има сме в залата. Трябва да събудим няколко души, като че ли край на гласуването. 18 на 17. Докладчика е за. Моля, гласуваме. Против. Един против. Въздържали се няма. Приема се. Устно изменение. Е, госпожа Нянски. Моля, гласувайте за. Благодаря ви. Против. Благодаря. Въздържали се. Един. Приема се с голямо мнозинство. 12. Тук имаме първия блок, който го покрива. Изменението покрито от С голяма буква и така продължаваме с 13. Също се покрива от С голяма буква. Сега стигаме до устно изменение 29, което може да бъде прочетено от докладчика или аз. Мога да го прочета? Госпожа Трипов, желате думата ли? Ако желаете, вие може да го прочетете. Бих искала само да кажа, че с нощи НП и социалистите всъщност стигнахме до споразумение по отношение на географския баланс в 29-то, което дава възможност за въвеждане на системата три месечие. Ще ви кажа с какво стигнахме като решение. Задраскваме в рамките на броя S, който е предназначен и зачертаваме след това предлога by и добавяме in accordance with в съответствие с. Това е всъщност редакцията, която позволява текста да звучи по-ясно. Всички се съгласиха с предложението. Председателя, благодаря, госпожо. Разбирам, че някои колеги вече са постигнали споразумение и искат да се въведе принципа на географския баланс, без да се въвежда системата предварително заложена, която е твърдо, твърде е, негъвкава и трудна за управление. Алга, вие пожелахте думата. От името на колегата ми, Францеска, която не може да е тук в момента, защото е болна, искам да прочета нашето изменение. След 31 декември 2020 Набирането за свободните места трябва да отчита индикативните цели съгласно референтното заложена рамка и по назначение от тези държави членки, които имат недостатъчен брой представители. Госпожо докладчик, ние се придържаме към нашия текст, така както го предложихме. Председателя. Добре. Устното изменение на докладчика се подлага на гласуване. Ако се отхвърли, тогава ще гласуваме предложението на госпожа Трипъл. Кой е за устното изменение 29? то Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. Est en quelque sorte couvert. Така че, е, продължаваме с 14, 15, 16, което е покрито от блок 1, 17, докладчик. Моля, гласуваме за. Изменение 17 гласуваме за. И така, електронно гласуване, режим на гласуване. гласувам вашата колегата. Е така, 39 присъстващи, 21 за, 18 против. Приема се с е, малко мнозинство. Госпожа Брантнер. За, против, против. Всички останали въздържали се. Един. Това пада. Numéro Гуалтери. Нямаме номер. Мисля, че... А, казват ми, че това е вече покрито. От 17-то предложение, което бе прието. 18, 19, 20. Тези се покриват от първи блок. Това изменение преминаваме, в което се намира най-горе страницата. Мисля, че тук се връщаме назад. Извинявайте за това, което правя. 22 изменение. Предложение на докладчика да се промени текста. Моля, гласувайте за, против, против, против, против. Въздържали се. Приема се. 23. По същия начин стоят нещата. 24. Същото. 23. На докладчика. Моля гласувайте. Против. Въздържали се. Благодаря. Приема се. 24. От докладчика. Има малка редакция недостатъчно представяне на някои а, е, държави членки, гражданите, моля електронно гласуване. 24-то. Аз гласувам а, е, от името на Седония по най молба. Край на гласуването. 20 на 18. Отново приема се с малка разлика. Второто се покрива от блок 1. 25-то на господин Глатиери за. Нека отново да направим проверка електронно гласуване. Моля, гласувайте. Аз също гласувам за госпожа Седония. Край на гласуването. 22 на 16. Изменението на Глотиери се приема. Това беше 25-то. Това става параграф 3б. Трето изменение. Устно изменение на госпожа Ниански. Моля гласовите за. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Четвърто се покрива от първи блок. 26-то изменение. Докладчика е за. Моля, кой друг е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. Само социалистите са против и зелените. И така. Главно бе покрито 5.27 се покрива от Б, 6.7.8 блок 1, изменение 9. Докладчика е за. Моля гласувайте за. Режим на електронно гласуване. Девето изменение. Край на гласуването 21. Приема се. И така окончателно гласуване за доклада. Моля, гласувайте доклада като цяло. Благодаря ви. Против? Въздържали се? Така че гласуването показва, че се приема. Поздравление за докладчика. Благодаря на всички ви. И сега можем доклада на госпожа Андерсън. Всички ли разполагате с списъка за гласуване за доклада на госпожа Андерсън? Благодаря ви. Можем ли да продължим с гласуването, госпожо? Моля. Е, е, Благодаря. Днес много европейски държави са в стачка. И те казват, че това се дължи на строгите мерки, които въвеждат някои правителства за борба с кризата. Ако се откажем от постановката, че тези държави всъщност са, са постъпват по този начин, за да може да се гарантира борба срещу кризата, би било неправилно. Също така, трябва да изразим и нашето уважение към пакта за стабилност. Така че мисля, че трябва да се въведат санкции. Мисля, че трябва да подходим много сериозно по този въпрос. Благодаря. Председателя, благодаря. Жиска ли някой думата? Първо изменение, господин Гословски. Искате думата ли, господине? Да. Искам да подкрепа госпожа Андрес. Благодаря за доклада. Наистина, мисля, че е много важно, особено предвид сегашната обстановка в Европа. Трябва да подкрепим всички мерки за санкции към държавите членки, които не сътрудничат в сегашната обстановка. Благодаря. Председателя, благодаря ви, колега. Първо изменение на Козловски. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Против. Четири. Въздържали се? Приема се. Второ изменение на Козловски отново. Докладчика е против. Кой гласува за, моля? Благодаря. Против. Четири. Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме Трето изменение на Козловски. Отново докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Десет против. Въздържали се. Благодаря ви. Приема се. С различно множество. Четвърто изменение на Козловски. Докладчика е за. Моля гласувайте за. Благодаря. Кой е против? Хелга въздържали се. Приема се. Въпреки бурното противопоставане на Хелга. На пето изменение, моля гласувайте за, против. Благодаря. Четирима. Приема се. Шесто изменение устно на господин Козловски. Виждате текста. Докладчикът е за. Моля гласувайте за. Благодаря ви. Кой е против? Един. Въздържали се? Няма. Приема се. Седмо на Козловски. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Също се приема. Девето. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Против. Десет. Единайсет. Мнозинството са за. Приема се. Осмо на господин Холмайер оттеглено е. Десето изменение на Козловско. Устно изменение. Отново виждате текста. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против сега? Благодаря. Въздържали се? Социалистите се въздържат, но има мнозинство за, така че се приема. Продължаваме с измененията на госпожа Трюпел. Мога ли да ги предложа за гласуване като блок? Не. Добре. Единайсто изменение на Трюпел. Докладчика не харесва това, но моля гласувайте за, против. Благодаря, въздържали се. Социалистите се въздържат, мнозинството са против, пада. 12. Докладчика е против, моля гласувайте за. Какво прави НП? Моля гласуваме електронно. защо координаторите си подремват. И така, край на гласуването. 14 на 24. Пада. 13-то изменение. Хелга. Отново електронно гласуваме. Двама са заспали. Вече всички са будни. 20 против. Против. 13 за един въздържал се. Отхвърля се. Аз повече няма да гласувам. Докладчика най-после се си намери своята карта, така че не ми се налага да гласувам вместо нея. И така, 13-то гласувахме, 14-то на Козловски, е, моля, гласувайте за. Кой е против? Двама. Въздържали се? Двама. 14 се приема. 15 на Козловски. Докладчика е против. Гласувайте за. Благодаря. Против. Много ви благодаря. Въздържали се един. Приема се. И така. 16 на Козловски. Много дълго устно изменение от социалистите. Виждате го, докладчикът е против. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Докладчика и трима други души. И така, въздържали се. Благодаря. Приема се. 17 то на Козловски отново. Моля, гласувайте за. Благодаря ви. Против? Благодаря. Въздържали се. Благодаря. Приема се. 18 на Козловски. Докладчика също е отново против. Моля гласувайте за. Благодаря. Против. Малко е множеството. Въздържали се. Благодаря. Необичайно множество, но има някакво множество. Приема се. 19 на Холмайер. То не е оттеглено. Идентично е с 20-то на Козловски. Докладчикът е против. Моля гласувайте за 19-то. Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. И така, окончателно гласуваме целият документ като цяло. Моля гласувайте за. Доклада с измененията. Благодаря. Против. Двама въздържали се. Не, няма въздържали се. Благодаря ви. Приема се. Поздравления за докладчика. Нека приключим с това гласуване. Преди да преминем към бюджета, и докато Сидония си слага картата в апарата, нека обсъдим нещо друго. И по-точно трансфер 14, 15 и 20. Това са сумите за финансиране на фонда за приспособяване към глобализацията. Току-що гласувахме за това. Като цяло за бюджета за 2010 година получихме съгласие за трансфера на средства – Ласло не е говорил още по този въпрос, но знаем, че той приема това. Ласло. Да, Ласло каза да. Кой е за 14, 15 и 20? Против? Въздържали се? Няма въздържали се. С това приемаме измененията във връзка с трансферите. Това бяха трансферите по сведение 1. Сега нека разгледаме и трансферите по сведение 2. Не би било зле да гласуваме анблок всички трансфери. Аз лично ги подкрепям всичките. Добре, сведение едно и сведение две могат да бъдат прогласувани анблок. Това е предложението на Ласло. Инге. В пресата имаше публикации за операторския екип на господин председателя. Не знам дали трансферите също попадат а, в тази рубрика. Ставаше дума за трансфери за областта на комуникацията. господин заместник председателя, господин Алваро. Не, те не попадат в тази област, а в функция 3 на бюджета, за която ще гласуваме по-късно. Но тези трансфери, за които говорим в момента, не се отнасят до сферата на комуникациите и по-точно до операторския екип на господин председателя, за който говорихте вие. Добре, тогава няма да обсъждаме тези трансфери сега. Можем да го направим на по-късен етап и така трансферите по 4 за, против, двама против, въздържали се, един, приема се. други трансфери по други функции на бюджета, но докладчикът все още няма готовност за тях, така че не можем да гласуваме в момента. Сега преминаваме към бюджета, след като приключихме с всички останали гласувания. Вчера казахме, че в 9.30 ще започнем гласуването по бюджета. Закъсняваме вече с 20 минути. Нека започнем с гласуване по 1А. Всички готови ли сте? Предполагам, че също би трябвало да съм готов, не съм обаче съвсем сигурен. И така реда за устойчивото развитие. Госпожо докладчик, ще вземете ли отношение по едно А, докладчикът? Благодаря, господин председател. Искам да изтъкна много трудната ситуация, в която се намираме по отношение на функция 1, 1А. Що се отнася до 1А, там са заложени много важни редове за изпълнение на приоритети на Европейския парламент, включващи програми за научно-изследователска дейност, образование, мобилност. Ресурсите, предвидени от Международния валутен фонд са изчерпани, така че нямаме много широко поле за действие в тази област. Съветът предвижда значителни съкръщения на средствата по няколко много важни реда, например средства за изпълнителните агенции и за изпълнението на седмата рамкова програма. Така че предлагам да се върнем към проекто бюджета в редакцията, предложена от комисията. Мисля, че трябва да предвидим бюджетни редове за изпълнението на тези програми в размера, в който бяха предвидени в началото. Много е важно, както вече споменах, че в тази функция са предвидени средства за много важни редове, Вчера гласувахме хоризонтално изменение по някои от приоритетните бюджетни редове. Предвидени са в няколко случая увеличения на средствата, предложени от специализираните комисии. Ако подкрепим тези предложения за увеличаване на бюджетните кредити, то тогава ще надвишим тавана с 29 милиона евро. Предлагам след обсъждане с координаторите да отложим заделянето на тези суми или по-скоро да освободим средства, като съкратим средствата за програма ИТЕР. Така ще постигнем баланс по отношение на основните бюджетни редове, свързани с ученето през целия живот и други научно-изследователски и образователни програми. Ще освободим средства, като съкратим средствата за програмата ИТЕР. Предлагам да гласуваме ред по ред за или против конкретни изменения. Искам да припомня на някои от вас, които изявяват съмнения по отношение съкръщаването на средствата за ИТЕР, че ако прогласуваме увеличения по всички редове, то ще надвишим тавана с около 30 милиона евро. А ако гласуваме не гласуваме в крайна сметка за намаляване на средствата по ИТЕР, то ще гласуваме и за надвишаване на тавана. Предлагам, когато стигнем до гласуването за програмата ИТЕР, не препоръчвам да гласуваме заличаване на реда. Предлагам да прогласуваме програмата ИТЕР утре, когато знаем за каква точно крайна сума ще гласуваме. И така ще можем да се споразумеем и в какъв размер да намалим средствата по ИТЕР. Предполагам, че по ред 1А ще има съкръщения с около 45 милиона по програмата ИТЕР. Бих призовала колегите да подкрепят този подход. И два коментара по техническата процедура. Някои от вас внесоха изменения, в които е посочена конкретна сума за финансиране на определени дейности. Това е вид заделяне на средства, което не е позволено съгласно финансовия регламент. Предлагам, ако приемем тези изменения, да използваме формулировката част от ъм, бюджетните кредити. А по отношение на подготвителните действия за пилотни проекти, до момента не сме се споразумели на ниво координатори за окончателните мерки. Предлагам да приемем общ хармонизиран подход, но тъй като повечето от подготвителните дейности за пилотни проекти са в интересни области от гледна точка на посланието, което ще отправим – можем да приемем някои от коментарите по тях във връзка с отделните бюджетни редове. Предлагам да прогласуваме тези коментари, дори да не можем да гласуваме за средства. Предлагам да изберем няколко такива дейности и да ги обвържем с определени редове. Но ще ви представя по-конкретно предложение утре. Благодаря на докладчика. Искам особено да подчертая нещо, което тя спомена преди малко. По настоящен бюджетната процедура не ни позволява да гласуваме или да представяме коментари, съгласно които трябва да се заделят определени средства за определени цели т.е. обвързването на средства с определени дейности вече не е допустимо по настоящата бюджетна процедура. Можем да използваме единствено формулировката част от бюджетните кредити могат да бъдат използвани за определена мярка. Гьоран. Знам, че бяха положени големи усилия, за да се намери политическо решение по функция 1А. За жалост обаче не можем да възприемем политическата позиция на докладчика. Смятаме, че тя поставя акцента върху необходимостта от фискална и бюджетна дисциплина. Не може да се жертват програми и приоритети в името на подобна дисциплина възнамеряваме да гласуваме за редица бюджетни редове, които се отнасят до изключително важни приоритетни области. Предложенията ни се основават най-вече на становището на комисията ИТРЕ. Но съгласни сме обаче с предложенията на Сидония за процедурата на гласуване. Нека първо прогласуваме всичко останало и след това да гласуваме средствата за програмата ИТЕР. Благодаря на Георан. Това ще ни улесни работата. Позицията на председателството на комисията е, че резултатите на гласуването, разбира се, зависят от вас, но ако улесните процедурата, ще ви бъдем благодарни за това. Искам да се присъединя към препоръката на докладчика – във връзка с деликатната ситуация по отношение на функция 1А. Координаторите се опитаха да намерят решение, но в крайна сметка не успяха. Допълнителните предложения за изменение, внесени от социалистите, биха означавали да се заделят още стотици милиони евро по функция 1А. И тези средства трябва да бъдат освободени чрез съкръщаване на средствата по програмата ИТЕР. Но според мен подобен подход не е несериозен, защото бюджетният ред за ИТЕР не е просто виртуален – не можем просто така да отклоняваме средства от този ред и да ги начисляваме за изпълнението на други програми. Затова призовавам социалистите да подходят по-сериозно към въпроса. Така едновременно можем да реализираме економии, но и да вземем предвид политическата обстановка след края на гласуването. Благодаря. Смятам, че моите колеги от Социалистическата фракция. Може би не съзнават колко много трябва да се пести. Погледнете колко хора ще излязат днес на улицата да защитят работните си места. 55% от младите хора са безработни. Това би трябвало да бъде знак за социалистите, че се налага да се пести. Още повече, че става дума не само за пари, а за човешки живот. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, предлагам да започнем гласуването. Устойчив растеж, страница трета в английския вариант 820. Докладващата е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 721 предложение. Припомням, Гьоран иска да каже нещо. Не искам да бавя гласуването, но това е важният ред за финансовата стабилизация. Не е някакъв си бюджетен ред, пореден, така че, господин председателю, вие непрекъснато подчертавате колко е важно да се реши този проблем. Надявам се, че ще успеем. Необходим ни е политически инструмент, за да можем да подходим към този въпрос. Председателят, благодаря. Докладващата беше за, но сега си е променила мнението. Значи 721 за против, електронно гласуване. Тридесет и осем гласували, някой спи. Има един, който спи. Край на гласуването. Значи 19 са за, 20 против, отхвърля се. 137 е, е, докладващата е против, за против, въздържали се, отхвърля се. 317 докладващата е за. Кой е за? Електронно гласуване. 317 гласуваме електронно начало на гласуването. Много бързо става, но някой продължава да дреме. Край на гласуването последния момент се е събудил. 40 гласували, 19 за, 21 против. Отхвърля се с едно, един въздържал се. 42.55, докладващата е против. Електронно гласуване. Знам, че има различни мнения по въпроса. 42.55. Сега докладващата все пак подкрепя това предложение, се оказва. Против. За, въздържали се. Приема се. Понеже 317 отпадна, докладчикът промени мнението си и подкрепи 42, 55, 47, 18. За. Двама против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. новите предложения на Еренхаузер, 10% намаление по всички редове, по едно и също правило. Има и други предложения обаче на Еренхаузер, които трябва да се гласуват по-отделно, Защо? защото говоря за цялата следваща страница, страница четвърта. Това са все предложения Еренхаузер, която всъщност вече е гласувана с предишни гласувания. Същото се отнася за 68 69, 46, 22 на пета страница Еренхаузер. Това е класически, е, класическо предложение за изменение, което се разглежда като отхвърлено. 427 7 е, гласуване по-отделно. Сега първо числата. За. Социалистите са против. Са за. Против. Въздържали са. 427 се приема. Има ли бележки? към бележките НП е против тях. Гласуваме за бележките електронно. 38 гласували, 18 за, 19 против. Значи, бележките се отхвърлят. Значи, имаме числата, обаче за бележките се отхвърлят. Не знаем за какво ще се отнасят тези числа. До края на страницата всичко вече е покрито с други гласувания. Мога да обърна страницата 729. Тук не знам мнението на докладващата. Против ли е? Против е. Кой е за? против, малко мнозинство против, 729 се оттегля, казва председателят, отпада. Следващото отпада, защото е идентично. До края на страницата сме ги покрили вече или не. Няма да се гласува, тъй като са пилотни проекти. Те не са покрити. На страница 7 са само пилотни проекти, просто не сме стигнали до там. А, това, което казах, че са покрити гласуванията е за страница 8. Сега сме на страница 9 горе. Пилотни проекти утре ще се гласуват. Но 020215 Това е Европейската програма за наблюдение на земята, ГМОСС, за заличаване, против заличаване, въздържали се, отхвърля се. 138 и 694 са идентични по отношение на числа, а и на текста. Докладващата е против. Кой е за? Ще трябва да проверим електронно начало на гласуването за 138 и 694, които са идентични. Гласуваме. Всички са се събудили 14 за 24 против 2 въздържали се. Отхвърля се. 33. Докладващата е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Няма въздържали се. Приема се. 34. Докладващата е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигнахме до изследвания в областта на космическото пространство. 241-27 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 73. Идентично с следващите. Докладваща за. Кой е за? Четирсет и две, осемдесет и шест. За, против, въздържали се. Тези две идентични изменения са приети. 640. Гово, гласуваме само за бележките. Или имаме грешка, казва председателят. Госпожо докладчик, какъв е проблемът? Fast? Yes. Мисля, че председателя много бързо води. Все още гласуваме 42 87, сега трябва да гласуваме 41-27 по отношение изследвания в областта на сигурността. Извинете ме. Номерата на предложенията за изменение съвпадат. Аз а, а, сбърках и прескочих сигурността. Мисля, че беше грешка. Значи 41-27. Кой е за? Против? Въздържали се? Благодаря. А, има и други предложения за изменение на Хартонг за заличаване. А, Смятам, че има общо мнозинство против тях, но ако има отклоняващи се предложения, ще ги гласуваме отделно. Сега 73 на Комисията по промишлено докладващата е за, против, въздържали се, няма въздържали се, приема се. 4286 е покрито, защото е идентично с другото. Сега това, което не искахме да приемем, 60, 640 само бележките за, против. Повечето са против. Повечето са за, извинете, приемат се бележките. 41, 27 на господин Хартонг 41-28, после 46-8-8 ги прескачаме и минаваме на 41-28. Извинете ме, казва председателят. Пак сбърках. Просто обърнах от 10 на 12 та страница. Значи сме на 11-та страница горе. А, Галилео. 41-28. Припомням решението Хартонг. Трябва да гласуваме по 74. Гласуваме електронно. Докладващата е против. Виждам, че се разделят мненият. Нека да гласуваме всички. Значи 25 са против, 11 за, 3 са се въздържали. Също се отнася и до следващото предложение, което е отхвърлено. Отиваме направо на 41.28 за ГНСС. То е покрито всъщност. Сега преминаваме вече наистина на следващата страница. Отново се връщаме към Еренхаузер, намаляване с 10%, значи сме го гласували. Следващото, следващата страница, пак имаме на Хартунг решение 41-33 първо гласуваме, не 450 извинете, кой е против числата по 450? Гласуваме само числата. Значи 450 числата са прияти. Сега гласуваме бележките по 450. Моля електронно гласуване. 39 гласували, 15 за 22 против 2 въздържали се. Значи отново имаме числа без бележка към тях, без да знаем към какво се отнасят. 77 покрито, 451 направо гласуваме сега. Отново гласуване по-отделно. Първо числата. Докладващата стои зад тях за, против, Доста са, но все пак са в мълцинство. Значи числата са приети. Сега бележките. Докладващата ги подкрепя. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? 39 гласували. Един ни е напуснал. 13 за, 26 против отново. Имаме бюджетен ред без бележка по него. Всички останали до края на страницата са покрити с това гласувано. Минаваме на следващата страница. 41 покрито. 823. 3 Докладващата е против. Кой е за? 8-2-3. Няма за. Против. Въздържали се. 823 е отхвърлено. 4633 Еренхаузер, но за по-различно от другите, затова трябва да го гласуваме. За. Няма за. Против. Въздържали се. Единодушно се отхвърля. Интересно. 452. Докладващата е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 701. Идентично с 4219, но 701 трябва да ги гласуваме. Само бележките не се подкрепят от докладващата. Гласуваме 701 по бележките, против които и е докладващата. Край на електронното гласуване. 21 против, 16 за бележките са отхвърлени. Отново бюджетен ред, без да се знае къде ще отидат парите. Следващите 41, 33 и така нататък са а, както обикновено. Минаваме направо на 4-5-3. Докладващата е за. Кой друг е за? 4-5-3. Против? От, отново. Подобно положение приема се. Всичко останало по този бюджетен ред се приема за покрито. Европейската служба по заедостта също е покрито. Преминавам на страница 16 в английския текст. 470. Докладващата е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 174. Докладващата е за. За. Против. Благодаря. Въздържали се? Няма. Приема се. 471 е покрито. 612. С, тук ще гласуваме само бележките. Докладващата е против тях. Или напротив, подкрепя ги. Добре. 612. Кой е за? Против? Един глас против, няма въздържали се. 612 е прието. Следващото е идентично. Сега с най-долу на страницата пилотен проект. Отлагаме го. Също нас за цялата следваща страница. Все пилотни проекти или приоритети по които днес не гласуваме. Също се отнася за 18-та страница. И отиваме направо на 19-та страница. Горе 8 2 4. Направо на 8-2-4. Е, докладът ще е против. Няма за. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се 4-5-9. Тук докладващата подкрепя. Кой е за? Против? въздържали се. Приема се. 460 само бележките. Докладващата ги подкрепя. Кой подкрепя бележките по 460? Кой е против? Въздържали се? Приети са бележките. Тук вече се знае къде отиват парите. Ще трябва да гласуваме и 613. Не знам какво, за какво става дума неформални керас. Благодаря. Приема се. 613 е прието. 4335 е идентично. Стигаме до социалната закрила и интегриране. 825. Докладващата е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 461. Докладващата е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 472 вече е покрито. Отново ще трябва да гласуваме за неформалния асистент. Е, НП на какво мнение? Против? Въздържали се? Един въздържал се, значи се приема. А, следващите са покрити. Стигнахме до условията на труд, страница 20 в английския текст. 826, доклад ще е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 462, доклад е за, за, против, въздържали се, приема се. Покрихме останалите с изключение на, на неформалните асистенти или лица, полагащи грижи. Някой трябва да ми обясни какво е това. Няма въздържали се. Приема се единдушно това с informal carers. Пребинаваме към антидискриминационните мерки 827. Докладчата е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 597. Докладът е против. Кой е за? Против всички останали, освен зелените. Въздържали се няма. Отхвърля се и то с голямо мнозинство. 4-6-3. Само бележките. Доклада ще е за, против, въздържали се, приема се. 616 също трябва да гласуваме. Отново гласуваме бележките, докладът ще ги подкрепя за, против, въздържали се, приемат се бележките. Следващото предложение е идентично. Сега равенството между половете 41-34, класически случай Хартунг, отхвърляме 8-2-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 599 докладващата е против за, против всички останалите, освен авторите, отхвърля се. 617. Отново се появяват тези неформални лица. 617 за. Против. Въздържали се. Всички са за. Приема се единодушно. 43-39 е покрито, но трябва да гласуваме 590. Докладващата е против. Кой е за? 590. Гласуваме електронно 590. Защото изглежда, че всички гласуваха. Отхвърля се. Отхвърля се. Сега подкрепа за изпълнение. 474. За, против, въздържали се, приема се. 42, 41, това е пилотен проект. Долу 41, 34 Хартонг, няма да обяснявам, обръщам страницата. Пак имаме 41-34, но това е Института за равенство между половете. Класически случай Хартунг отхвърляме. Всичко, което е свързано с агенциите, Фундация за подобряване на условията на живот и труд е покрито от гласувания. Обаче отиваме на 4 41-34 на господин а, Хартонг, но важно е 4661 на Еренхауза. Става въпрос за формиране на резерв. Това изменение е покрито от изменението за агенциите. Имам предвид 03-04-03-02, е, нали така? 46-61 е покрито, така ли? Пита председателя. Добре, тогава няма да го гласуваме. Следващо. Европейската агенция за здраве и безопасност на работното място. Всичко това е покрито от е, отдела за агенциите. Питам, 4664 също ли е покрит? И 476 не е. Докладчика е за, кой е за? Благодаря ви, кой е против? Благодаря, въздържали се. Приема се. Продължаваме с пилотни програми до края на страницата. Сега няма да ги гласуваме, обръщаме страницата. Европейската година за борба с социалното изключване, борба с бедността. Моля, гласувайте за, против, приема се. Другите две са идентични и падат. След това продължаваме отново с пилотни проекти и стигаме до Европейския инструмент за микрофинансиране. Отхвърля се. На следващата седмица, страница са само пилотни проекти. Отново сега не ги гласуваме и стигаме до 26-та страница. Пилотен проект. Отново по-късно ще го гласуваме. И стигаме до фонда за приспособяване към глобализацията. 6.28. Докладчикът е против. Кой е за? Имаше искане за разделно гласуване. Според мен трябва да гласуваме бележките. Това е докладчика уточнява. Трябва да гласуваме само бележките, според мен. А следващите изменения по числата – 8,29. Това е първото с е, числа. Така че за 628 според мен трябва да гласуваме само по бележките и след това трябва да преминем към 829, което е най-голямото предложение за числа. Vous, dit, on voterait... С други думи, председателя. Ще гласуваме бележките преди да гласуваме числата. Това е малко странно. Госпожа Янсен, съгласна съм с Сидония. Трябва да гласуваме е, отделно бележките и числата. Естествено, бихме искали да си гласуваме и числата, но не съм сигурна точно по кой ред да ги подредим тези гласувания, но трябва да бъдат по-отделно. Bon, donc, amendement 6... Euh, Добре. Сидония. Виждаме, че на радикалното изменение 629 е да се заличи този ред. Аз лично мисля, че с него трябва да започнем гласуването и съм против. Добре. Председателя. Първо, нека да се заемем с 629 най-напред. Става въпрос за заличаване на реда. Кой е за? Ах, вие зелените. 5. <laughs> Кой е против? 6. Е, благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Сега можем да продължим с 628. Тук не толкова зле стоят нещата. Госпожа докладчик има думата. Според мен, сега трябва да продължим според мен с 829, защото това е всъщност най-щедрото число, което предлагаме. Най- Аз съм против. Председателя, добре. Съгласен съм, ако всички вие сте съгласни. 829. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Ясно мнозинство против. 829 се отхвърля и следователно Как продължаваме? 482 Съгласни ли сте с този ред? 482 за. Против. Либералите, консерваторите. Въздържали се. Тоест, мнозинството е... За. Трябва да се върнем сега обратно на 628, нали така? Добре, аз не го разбирам. Вие разбирате чудесно, следваме вашите препоръки и така 628. Само бележките. Докладчика е тук какво ни казва? против. 628. Електронно гласуване, моля ви. Е, НП не си следва докладчика. Какъв ужас! Така. Край на гласуването 21 за, 13 против, 3 въздържали се. Тези бележки се приемат. Мисля, че вече покриваме цялото перо Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. 31.30 е покрито. 47.05. Това е от 02. Еренхаузер и края на страницата, следва се отхвърля, обръщаме страницата 28. Всичко това е покрито. Но в началото на страницата, агенцията. Всъщност ще трябва да гласуваме по 152. Докладчикът е против. Моля, който е за да гласува. Двама против. Много. Въздържали се. Благодаря ви. Отпада. Други агенции има до края на страницата, които са покрити от измененията ни за агенцията, дори и агенцията за морска безопасност също влиза в тази група и така устойчив растеж 394. Докладчика е против. Гласувайте за, моля. Зелените. Против. Много хора гласуват против. Въздържали се. Отхвърля се. Но докладчика е съгласна с 155-то. За агенциите. За. Против. Благодаря. Въздържали се. Доста са, така че се приема 155-то. Казват ми, че има връзка между това и 156-то. Добре. Първо обаче ще гласуваме 394 мерките за борба с за, замърсяване на околната среда. За, против, въздържали се. Мнозинство за замърсяването, така че 394 се отхвърля. Сега преминаваме към 156. то Докладчика е за. Свързано е с предишното изменение, което гласувахме. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме към друг ред. Хартанг. Това е отхвърлено. 156. А сега гласуваме 157. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Марко Поло 2. Казват ми, че вече нямам право да гласувам, така 41.39, моля. Отхвърля се на Хартонг. 158. Е, Комисията по транспорт и туризъм за, против, въздържали се, приема се. Приключване на програмата Марко Поло 41.40. Това е на Хартонг изменение е отхвърлено и останалата част е, предложение се покриват от хоризонталните изменения за агенциите, така че обръщам страницата. 158 обаче ще трябва да се гласува. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сигурност на транспорта. Много ви моля, гласуваме 160-то за, против, въздържали се. Транспортът ще е сигурен. Но останалите а, е, са пилотни проекти, така че продължаваме към 622. Това е тунел между, тунел между Швеция и Германия. Докладчика не е за този тунел. Кой би желал обаче е, да има тунел 622? Гласуваме. Шведите са против, дъчаните са за. Добре. 622. Моля. За. Против. Въздържали се няма да има пари за тунел. 43-47 очевидно пада. 161. Трябва да гласуваме. Моля за. 161. Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Другите две са покрити следователно. Сега Сезар. Сезар. Кой е за? 100 62. Приема се, оцелява Цезар. 163. Докладчика е за. Това е за проучвания в областта на транспорта. НП е за. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Значи остава този, това перо, както и Цезар. 164 продължаваме отново с Цезар. За, гласувайте, моля, кой е против. Благодаря, въздържали, въздържали се. Благодаря, приема се. Обръщаме страницата и в следващата страница с Изпълнителната агенция за научни изследвания. Тези са покрити от гласуването по агенциите. По отношение на 41 43 обаче трябва да го гласуваме. Това е разходи свързани с научно-изследователския персонал. Докладчика е против. Моля, който е за. 510 против. Много въздържали се няма. Пада. 4623 на Еренхаузер. Не го гласуваме. Приемаме го за отхвърлено. 30. Следващото 82 гласуваме. Докладчика за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Това покрива и предложението на господин Сориан. След това 504. Инновативни лекарства. Много моля, гласувайте за. Никой против. Благодаря. Въздържали се. Няма да има иновативни лекарства. 443 отхвърлено, както обикновено. 83-то подлагаме на гласуване. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря. Против. Един, двама. Въздържали се. Приема се. 4284 следователно пада. 42 44 на Комилара. Това всъщност е пилотен проект. Няма да го гласуваме. И така стигаме до Хартонг както обикновено е отхвърлено. 503. Докладчика е против. Кой е за? Един. Против. Благодаря. Въздържали се. Пада. 421. Разделно гласуване. Първо гласуваме числата. Благодаря. 421. Докладчика ги харесва. Кой друг е за? Благодаря. Кой е против? трима, въздържали се. 421 е прието. Сега бележките. Докладчика ги харесва. Кой още гласува за? Против. Либералите. Въздържали се. Там на последния ред. Има различно мнозинство, но все пак е мнозинство, така че се приемат и двете изменения по а, това перо. Нанотехнологиите, нанонауките и изследвания. Те имат нужда от мега пари, въпреки че са микропроучвания. 85, докладчикът е за, кой друг е за. Благодаря, против. Трима, въздържали се. 85-то се приема. 133-то пилотен проект. В момента не го гласуваме. Сътрудничество енергетика. 587 докладчика не го харесва. Моля, гласувайте за, против. Разделно гласуване. Добре. Първо, числата. За числата докладчика отново отрицателно настроен. Кой е за? За 587. господин и госпожа Зелените. Кой е против? Всички останали? Въздържали се? Няма да има числа. Но сега бележките. Моля за. Кой е за? Електронен режим за гласуване 587 бележки. Аз отново мога да гласувам. Изглежда, че трима души пропуснаха да гласуват. 33 са против. 13 за, един въздържал се. Значи няма да има бележки. Няма числа, няма бележки. 87. Само по числата. Докладчика е против, кой е за? Въздържали се, отхвърля се. 696 е идентично и се отхвърля. 86 от докладчика харесва това изменение. Ще гласуваме цялото. Кой е за? Благодаря. Против? 4 има, Въздържали се. Приема се. Господин Деханес отново се върна. Ще продължим да гласуваме. Очевидно. 42-82 е покрито. 428. Включване на био, производство биовъглеща. За, против, трима, въздържали се, благодаря, приема се. Продължаваме към следващия ред. Горивни клетки. Водород. Докладчика за. Кой друг е за? 88. Против. Въздържали се. Няма. Приема се. 89-то. Докладчика е за. Кой друг е за? Против. Трима. Въздържали се. Приема се. края на дъното към Илара имаме пилотен проект, който го оставаме за по-нататък. Сътрудничество околно среда, включително изменения климата. Хартонг. Отчитаме ги отхвърлено това предложение. Следващото 717. Докладчикът е против. Кой е за? Режим електронно гласуване. Аз също мога да гласувам тук. 39 души са гласували. 25 има са против. Отхвърля се. 14 са за само. 4281 докладчикът е за. Моля гласувайте за, против. Въздържали се. Приема се. 90-то е покрито. Примеряваме към следващия ред 91-во. Докладчикът е за. Кой друг е за? Против. Въздържали се. Приема се 91-во. По-нататък сътрудничество транспорт, включително въздухоплаване. 92-ро докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение е покрито за удоволствие на Ласло, разбира се. 93-то, докладчикът е за. Кой е за чистото небе? Против. Двама, трима. Въздържали се. Приема се. Следователно, следващото изменение е покрито. Отново се връщаме към горивните клетки и водорода. 507 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Двама, три, трима, четирима. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се това изменение. 94-то. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Преминаваме към социално-економически и хуманитарни науки. 41-43, Хартонг, отхвърлено, 500. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима против. Мнозинството. 500 се отхвърля. 95-то. Докладчикът е за. Кой е за, моля? Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Това покрива 42-78 изменение. За 631 трябва да гласуваме бележките. Докладчика е за. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приемат се бележките. 4368 беше идентично и преминаваме към следващото е, споделяне на риска. Докладчикът харесва 96-то изменение. Моля гласувайте за, против. Въздържали се, приема се. Което означава, че и следващото изменение е покрито. Преминаваме към 40-та страница. Идеално заглавие. Идеи. 41-43. Хартонг изменение. Стандартно това е отхвърлено. 97 изменение. Докладчика предлага да финансираме тези идеи. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се 97 което покрива следващите две изменения. Преминаваме към капацитета инфраструктури за научни изследвания, 718 то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. 98. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И то покрива следващото изменение. Тъното на страницата е пилотен проект и не се занимаваме с тях. Преминаваме към 41. Капацитет изследвания в полза на малки и средни предприятия. 41-43 изменение е от господин Хартунг отхвърлено. 719 изменение. Докладчикът е против. Кой е за това изменение? против, въздържали се, отхвърля се. 543. Докладчикът го подкрепя. Кой друг го подкрепя? Кой е против? Въздържали се? Приема се. По този начин останалите две изменения са покрити. По-нататък. 100. Изменение 100. Докладчикът е за. Кой друг е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това покрива следващото изменение. 41-43 е следващото отново Хартонг, отхвърлено. 101 на Итре. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. То покрива следващото изменение. Преминаваме към следващата е, страница. Наука в обществото 102. Докладчика го подкрепя. Кой е друг е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото изменение е покрито следователно. Международно сътрудничество. 103-то изменение. Докладчикът е за. Кой друг е за? Против? Въздържали се? Приема се, покрива се и следващото изменение. Отново му се връщаме с инструмента за финансиране с поделяне на риска. 104. Докладчиката за. Кой друг е за? Против. Въздържали се. Приема се. Това покрива и следващото изменение. Подкрепа за съгласувано разработване на политиките в областта на научните изследвания. 105. От докладчика. Докладчика е за. Кой друг е за? Въздържали се против, приема се. Това покрива и следващото изменение. Евратум. Изменение на зелените 587. Кой е за? Против? Всички, освен зелените, са против. Въздържали се? Отхвърля се. 587. докладчика. Искате сега да гласуваме това? Да гласуваме изменението така, както е предложено от зелените и аз съм против, казва докладчика. Да, така е. С други думи, ако разбирам какво стои зад това, мога да кажа следното. Докладчикът би желала да се използва средствата за ИТЕР, за да се финансират други приоритети. 587 от зелените всъщност води до намаляване на бюджетните средства, което означава, че няма да могат тези средства да се изразходват за друго. Именно поради тази причина докладчицата иска средствата за ИТЕР да бъдат запазени, за да могат да бъдат оползотворени предпо, предпоръчвани да гласуваме срещу 587. Това ли е? Моля, замете думата отново докладчика. Напълно съм съгласна с казаното от вас. Освен това, трябва да се върна отново към онова, което вие казвате с тази хубава дума, тази хубава думичка, тази тетраччица, тази документ – на 12-та страница аз записах изложение 3000. Това е едно изменение, на което, както вече казах, утре можем да гласуваме. За Става въпрос за намаляването на ИТЕР с 45 милиона евро, но това ще можем да го уточним утре, след като гласуваме. Ще гласуваме утре по този въпрос. Що се отнася до този въпрос, господин председател, струва ми се, че ние тук взимаме решение, без да познаваме точно контекста на решенията и съответните ни задължения. Ние имаме задължения към международни институции като ИТЕР и ако може всъщност да ни каже докладчика какви са бюджетните кредити за поети ангажименти, е, може би утре това ще стане, за да можем да сме напълно наясно какво дискутираме. Председателя, благодаря, Джеймс. Ние говорихме с нощи за ИТЕР, когато нямаше възможност да бъдеш тук и някои от координаторите всъщност ни помогнаха да стигнем до това заключение. Имаше голямо мнозинство, макар и не единогласие, по отношение подкрепата за проекта ИТЕР. Но тук ние разглеждаме предложенията на комисията и съвета, които не са много ясни по отношение на изискванията и кога ще бъдат нужни следващи е, кредити за плащания, за да можем всъщност ясно да вземем нашата позиция по отношение предложението на съвета и комисията, ние стигнахме до решение именно да се придържаме към стратегията на Сидонието. А утре ще гласуваме съответно сумите. Важно е да сме съгласни относно стратегията. Докладчика е против 587, да ви напомня. Така, гласуваме го. Кой е за? Зелените, госпожа Андреас, против? Всички останали. Въздържали се. 587 се отхвърля. 584. Ядрено отделение и защита. Докладчикът е против. Кой е за? Никой? Зелените? Ще гласуват против? Въздържали се? Приема се. Моля за извинение, отхвърля се, казва председателя. Сигурно съм попаднал под тълбока на радиацията. И така, следващото изменение отново на Ернхаузер Продължаваме нататък. Следваща страница 44, 41-44, Хартонг се отхвърля и по същия начин стоят нещата с 47-66. Ана, моля да извините. 47-66 е различно. Посолителство трябва да го гласуваме за против. Въздържали се. Отхвърля се. По-нататък, следващо перо. Хартонг. Изменение. Счита се за отхвърлено. 106. Докладчикът е за. Моля, гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 41-44 се счита за отхвърлено. 46-27 стандартно е, пак се счита за отхвърлено. И така, 131 следващо перо, докладчикът е за, за, гласуваме, против, въздържали се, приема се. По-безопасен интернет. 41-44, Хартонг. Счита се за отхвърлено. 43-62 предложено от заместник председателя Алваро. Има подкрепата на председателя. Кой е за? На докладчицата, извинете. Против? Въздържали се? Приема се. Зелените, виждам, са се отказали от гласуване. 45-та страница. Продължаваме. 46-63 е различно изменение на Ерен Хаусер. Докладчикът е против. Кой е за, моля? Кой е против, въздържали се, отхвърля се. 46-59. Трябва да го гласуваме. Моля, гласувайте за. Докладчикът е против. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По-нататък. Програма подкрепа политиката в областта на информационните и комуникационни технологии. 44 се отхвърля. Сега гласуваме 697. Докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се. Изчезва от радара ни това изменение. 108 гласуваме от ИТРЕ. Докладчикът е против. Кой е за? 108. Против. Въздържали се. 107. Ето това е подкрепено от нашата докладчица. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Това покрива следващото изменение, но не 422, по което ще гласуваме. Само побележките, очевидно. 100 за 122. Моля, кой гласува за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря. 46-та страница. Пилотен проект 4100. Сега не гласуваме на него. Следващо перо. Информационни и комуникационни технологии. 4144 се отхвърля. 109 обаче гласуваме. Докладчикът е за. Кой е за, моля? Против? Въздържали се? Приема се. 4266 следователно е покрито. Продължаваме към Артемис съвместно сътрудничество, колко поетично звучи това. 110-то Артемис. Има и Рима на френски. Моля, кой е за? Против? Въздържали се? Артеми ще си получи лъка и стрелите. Следващото изменение е следователно е покрито и сега отново за Артеми ще гласуваме 111. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото е покрито по този начин. Сега продължаваме към ЕНИАК, съвместни предприятия, 112. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Покрива се следващото изменение по този начин. По-нататък ЕНИАК, 113. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се, покрива се следващото изменение, капацитета и изследователски инфраструктури 41-44, изменение Хартонг, отхвърлено, 114 трябва да гласуваме, моля за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение е идентично. Следващото перо, следващия бюджетен ред, е, Хартон 4145 се чита за отхвърлено. Еренхаузер е следващото. Преминаваме към следващата страница. Външен е, персонал и изследователски дейности 4145, отново Хартонг, което се приема за отхвърлено. 10.01.05.03, отново 40.45 е, е, Хартонг, счита се за отхвърлено. Еренхаузен също стандартно 46.20 се вчита за отхвърлено. Преминаваме нататък. 10.02. Пряко финансирани оперативни бюджетни кредити за изследвания. 819. Обединена левица. Докладчика е против. Моля гласувайте, който е за социалистите. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се? 819 се отхвърля. 834. Тук има различна бележка. Изключване на изследване за военните сили в Израел. Моля гласувайте за. Социалистите са против. Отхвърля се. С голямо мнозинство. Няма изменение 10.02.00. Споминаваме към 10.02.01. 41.45. Хартонг. Счита се за отхвърлено. 115. Докладчика е за. Кой друг е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Което покрива следващото изменение. 49-та страница, 116-то докладчика е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. Следователно, следващото изменение се покрива, но трябва да гласуваме за бележките по 584. то Моля за зелените, против, въздържали въздържани, въздържали се, отхвърля се. Еренхаузер, 46-89 се за отхвърлено. 35 докладчикцата е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. 36 за Солве, докладчицата е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. 37 пилотен проект по-късно се гласува и цялата следваща седмица 50 на в английския текст е покрита от агенциите. Както и 51 по-голямата част от 52 И така стигаме до 53-та развитие на вътрешния пазар 4684 покрито от агенциите, 38 също, 4683 Еренхаузер счита се за отхвърлено стандартно, 39 обаче трябва да гласуваме кой е за, докладчицата е за, против, въздържали се, приема се. 549 Митници 2013 е оттеглено. Фискалис 2013. Докладчикът е против. Кой харесва това изменение? 326. Зелените. Да или не? Кой е против? Всички останали, включително госпожа Трипъл. Зелените са разделени по отношение на това изменение. Отхвърля се изменението. 265-то, края на страницата. Както и всичко в началото на 54-та страница, до Европейския институт по иновации и технологии, управленска структура 117. Докладчика за, кой е за, против, въздържали се, 117 се приема, което означава, че следващото изменение се покрива от него. Обучение през целия живот е покрито с изключение на 312 изменение е предложение. Имаме бележки тук. Докладчицата е за. Кой е за бележките? Благодаря. Против? Доста хора въздържали се. Мнозинството са за бележките на господин Касини приемат се. Останалата част от страницата са или пилотни проекти, или вече са покрити а, предложения по нататък. Същото въжи за първото предложение на следващата страница. След това Еренхаузен трябва да гласуваме това изменение. 46-48. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Следват пилотни проекти. до а, хора. 40 на 48. Хартон счита се за отхвърлено. След това е, групата на Европейската народна партия, разбира се, е за хората. Това е 540 за, против, въздържали се, приема се, което покрива следващото изменение от Абат Даминиен. 315 трябва да се гласува бележките. Моля, който е за, против, въздържали се, приема се. Останалите неща са покрити по тази страница, 58 страница. Много хубаво защото сега няма да се занимаваме с тази страница. Агенциите са покрити, и другото е пилотни проекти, но 328 е, е нещо, което трябва да гласуваме. Моля, гласувайте против. Въздържали се. 328 се приема. За сега оставаме другите. Широко лентов интернет селски райони. Това е част от плана за установяване. Докладчикът е против изменение 132. Моля гласувайте за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 4608 Еренхаузер предложение. Счита се за отхвърлено. След това е МИЦ, модернизирана европейска статистика за предприятията и търговията. отхвърля се стандартните предложения Хартон 451. Останалото е покрито по страницата, както и началото на следващата страница. С изключение на 4715 на Еренхаузен, което е малко по-различно, трябва да го гласуваме. Отхвърля се, разбирам. Както и 47-16. По-нататък няма да се занимаваме с 61 страница. Покрити са тази. Следващото. Първото е покрито, второто е стандартно Еренхаузо се изхв... отхвърля, Хартонг стандартно 450, но 4493 Гардия Забал Докла... Е, гласуваме, докладчицата е против, за, имате думата. Е, разделно гласуване, бележки и числа. Първо започваме с е, числата. 4493. Какво казва докладчицата? Не харесва тези числа. Кой е против? Въздържали се? Благодаря. Само социалистите са за. Сега по бележките гласуваме. Докладчика не ги харесва. Кой е за? Против? Мисля, че мнозинството са за, но нека да направим електронна проверка. Аз лично нямам право да гласувам. Така, приключваме с 44, 93, 16 за, 23 против. Няма да има бележки, съжалявам. 123 от докладчиката за. Кой друг е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се 123-то, но трябва да гласуваме 140-то, както разбирам. Създаването на супер енергийната мрежа фантастично звучи. Докладчицата е против. Трябва да проверим обаче гласуването с електронно гласуване. Гласуване. Бавно се гласува. Много и моля, гласувайте. Хайде, можете да го направите. Няма нужда да ви подканям. И така. 20 на 20. Пада. Ако можех да гласувам, не знам какво ще, ще да се случи. Аз при... имам тук числата. Вие нямате ли ги? Нека да допуснем следното. Кой е за е, докладчика? Просто сега тук инсценираме на гласуване ефективно. Аз да гласувам ли? Не. Моля ви, опитайте се всички да гласувате. 43-ма е, са тук. Ха. Какво става с системата? Ето. Хосе Луис. Имаме двама против. А, не. Фалшифицирани са. Тези, този вод е фалшифициран. Както и да е. Във всеки случай, нека да видим сега докъде сме с нашата реална работа. Това беше проверка. Благодаря. 63. 124. Това е последната точка от 62 страница на английски текст. Моля, гласувайте за, против. Благодаря. Въздържали се? Приема се. На 63-та страница. Започваме с 134-то. 134-то. Е, Първите две под номер 134 за Европейската инициатива за вятърна и слънчева енергия трябва да бъдат гласувани по-отделно. Първо за отварянето на такива редове и второ за числата. Но според мен можем да ги гласуваме и заедно. И така, първо по отварянето на такива редове и за двете изменения. Докладчикът е против електронен режим на гласуване. Мога ли и аз да гласувам? Не. Един член на НП в повече. Приключихте ли с гласуването? 19 за, 18 против. НП беше против. Гласуването не е фалшифицирано. Всички сме съгласни с резултата. И така, допуснато е отварянето на два бюджетни реда, един за вятърна и един за слънчева енергия. Сега гласуваме за числата. Смятам, че ще се образува същото мнозинство, но сега гласуваме с един член на НП по-малко. Моля да гласувате. Край на гласуването. не приехме числата. Ще се отворят тези два реда, но не сме се уточнили за сумите. И ако някога тук се покаже слънцето или задуха вятър, ще сме спокойни, защото си имаме бюджетни редове и за двата вида енергия. Продължаваме и гласуваме анблок за останалите изменения на тази страница, 65 в английската версия. Джеймс. Това не е изцяло европейска инициатива. Можем да заложим символичен бюджетен ред за всички тези изменения и след това да видим как точно да ги финансираме. Да, но в а, моя вариант а, има два реда. Европейска инициатива за вятърна енергия и Европейска инициатива за слънчева енергия. Вие предлагате да допълним още един ред, но вече гласувахме, взехме решение да не го добавяме. Приехме решение за първите два реда Не се споразумяхме за числата за вятърната енергия. И сега гласуваме останалите 4 изменения. Тук на тази страница. Електронен режим на гласуване. Отново няма единно становище. Участвали са между 37 и 38 души в гласуването и един член на НП в повече. Нека изчакаме резултата. 20 за, 18 против. Наистина трябва да внимаваме с присъствието в залата. ЕНП оттегли един глас. И така, останалите изменения на страница 65 в английската версия са приети. Преминаваме на следващата страница. Заместник председателят сега се опитва за гърба ми да въздейства на НП. Преминаваме към интелигентни енергии. 41, 50, 41-50 на Хартунг се отхвърля. Гласуваме 126. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? 126 се приема. Следващото е покрито. Трябва да гласуваме за 125. Докладчикът е против 125. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Следващото е покрито. 582 за отваряне на нов ред. Докладчикът е против, но мненията са различни. Електронен режим на гласуване за 582. 38 участници в гласуването. 24 против, 16 за. Отхвърля се. 127. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото 4329 по пилотни проекти. На следващата страница имаме само пилотни проекти. И стигаме до сигурността на атомните електроцентрали. Предлагам първо да гласуваме 651 и след това, ако бъде прието, да гласуваме 1284. Докладчикът е за 651. Така, тогава гласуваме за 651. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. 128 пада. Изследвания, свързани с енергетиката, 4150 Хартунг се отхвърля, 130, докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Следващите три са покрити, но не и бележките по 586. Бележка внесена от зелените. Докладчикът е против, да гласуваме електронно, за да спечелим време. 586. Край на гласуването. 25 против, 14 за. Бележките се отхвърлят. 41.50. Хартонг. Отхвърля се. 129 докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото е покрито. С това приключихме функция 1а. Можем да бъдем доволни от постигнатото до тук. Разбира се, с някои оговорки. Ще видим какви а, заключения, до какви заключения ще стигнем утре след обсъждането за ИТЕР. Трябва да вземем предвид също така, че трябва да обсъдим а, още и пилотните проекти. Можем ли да преминем към едно Б Координаторите съгласни ли са да подложим на гласуване и едно Б? Някой, може би, трябва да ни напуснат за мъничко. Имаме ли това време? Не, не разполагаме с време. Ако някой от НП трябва да ни напусне за малко, то може да вземе със себе си един социалист и така ще постигнем баланс. Готови ли сте да преминем към гласуване по 1Б? Страница 66 долната част на страницата. 384 Докладчикът е против, за, против, Бележката се приема. Следващото е покрито. Страница 67 в английската версия 469. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Следващите две се покриват. 040217. Първото изменение се счита за отхвърлено. 821 от Обединената левица. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две различни изменения, внесени от господин Белдер. 4206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4207 също от господин Белдер за, против, въздържали се, отхвърля се. В 4.1.30, внесено от Хартунг, но по друга процедура, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Европейски социален фонд на страница 68, 4131, отхвърля се, 822 от Обединената левица. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. а в момента дори не присъстват представители на Обединената левица. 449. Докладчикът е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 172. Докладчикът е за, за, против, въздържали се. 172 се приема. Следващите две падат. 4.3.13. Извинете, 4.1.3.2 се отхвърля. Останалите са покрити. Трябва да гласуваме само по бележките по 3.8.4. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Същото въжи и за следващото под номер 384. Докладчикът е за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се. Продължаваме с 376. Фонд за регионално развитие. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Следващите две са покрити. 4147, обичайното внесено от Хартонг, счита се за отхвърлено. По същия начин процедираме и със следващото 4147, страница 70 в английската версия. 385. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това означава, че следващите три изменения са покрити. 4356 бе оттеглено от господин Хаглунд. 4311 също е покрито. Пилотни проекти на същата страница. Ще се занимаем с тях по-нататък. Страница 71. Европейски фонд за регионално развитие 4147, отхвърлено 382. Гласуваме по бележките, както и по числата. Три осем две. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 372 е покрито, следващите две също. 4354. Тук има бележки за сътрудничеството на макрорегионално равнище. Гласуваме. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. 4354 се приема. Продължаваме с следващия ред, изменение 391. По този ред оперативно и техническо подпомагане на Европейския фонд за регионално развитие предложихме изменение по ред 130343, който е малко по-нататък в документа. Бихме предпочели, ако е възможно, вместо да отваряме нов ред, да прехвърлим бележките към ред 13.03.4.3 и да ги гласуваме тогава. Това би било по-добро решение в сравнение с отварянето на нов ред. Ако трябваше винаги да отваряме нов ред, трябваше да имаме отделен ред за всеки регион. Така че предлагам това изменение да се гласува, но по ред 13.03.4.3. Докладчикът. Разбирам в какво се състои аргументът ви, но не мога да се съглася с предложението. Добре, тогава нека гласуваме както предварително. Се бяхме договорили 391. Докладчикът е против. Моля, гласувайте за. Извинете, казва председателят. Докладчикът е за 391. За, против, въздържали се, приема се. Като остава тук на този бюджетен ред. 583 не е покрито, трябва да гласуваме по него. Докладчикът е против. Електронно гласуване по 583. Аз мога ли да гласувам? тъй като гласувах, трябва да се извади един глас. 21 за, 17 против. Изменението се приема. Последното изменение на тази страница се отнася до пилотни проекти. На следващата страница 72 са пилотни проекти. 389. Докладчикът е за, против, въздържали се, приема се. 373 на страница 74. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващите две са покрити. Кохезионен фонд номер 505. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. 505 се отхвърля. Едно изменение за макрорегионалната рамка, което обаче е отеглено. Трансгранично сътрудничество 383. Докладчикът е за. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. С това приключихме с едно Б. Господин Хартонг аплодира. Госпожо докладчих, можем ли да преминем към функция 2, да продължим с функция 3 или да направим обедна почивка? Какво предлагате? Готова съм да гласуваме по функция 2, но опасявам се обаче, че няма да можем да приключим до 13 часа. Ако обаче ускорим малко, можем да свършим с функция 2. а, можем и направо да отидем да хапнем за обяд. Така или иначе става дума за селско стопанство по тази функция. Нека тогава започнем с функция 2. Всички ли сте готови? Страница 75. Опазване и управление на природни ресурси. 4137. Трябва да гласуваме по него или не. Не трябва. То е покрито. Това въжи и за следващото изменение. Първото изменение, което ще гласуваме по тази страница е 575. Докладчикът е против. Кой е за? Зелените и Юта. Против? Отхвърля се. 4137. Първото изменение на Хартунг тук. За господин Хартонг и госпожа Андреасен. Против всички останали. Въздържали се. Отхвърля се. 217. Устно изменение по 217 от докладчика. Предлагам да гласуваме за, но не за предложената от комисия Агри сума, а за 50% от нея по-точно 20 и 50 милиона евро. Предлагате да намалим предложената от Агри сума за резерва с 50% или по-точно да намалим с 50% сумата, която ще се зачисли към резерва. Общата сума остава 85 милиона, а към резерва ще бъдат зачислени 25 милиона. Гласуваме електронно. И доколкото разбирам, отново мога да гласувам. Или не знам какви са инструкциите Край на гласуването. 16 за, 22 против. Отхвърля се. И зелените се усмихват. секретарията току-що ми казаха, че трябва да гласуваме и за писменото изменение. Току-що отхвърлихме устното. Още веднъж гласуваме за 217 за. Отхвърля се. Продължаваме с реда за картофеното ни шесте. 4137 Отхвърля се с мнозинство. Преминаваме към 575. Докладчикът е за, против. Въздържали се, отхвърля се. 575, следващото под номер 575. Можем просто да го гласуваме веднъж за винаги. Зелените съгласни ли са, че това изменение се повтаря, повтаря доста пъти? Можем да го гласуваме веднъж. Гласуваме за 575 като резултатът ще се отнася до всички останали по този номер, внесени от зелените. Кой е за? Го, Юта и господин Хартунг. Против останалите. Въздържали се. мнозинство се очерта, което може би ще се постигне и при други идентични изменения. С това стигаме до реда програми за нуждаещите се. Искам да внеса устно изменение. Предлагам да включим сума от 25 милиона евро, а не от 100. Социалистите, господин Ферм. Нека първо да гласуваме за 100 милиона и след това устното изменение на докладчика. Значи бихте приели позицията на докладчика, ако изгубите това първо гласуване. Добре. Да гласуваме. Гласуваме за 575. Докладчикът е против. За. Въздържали се. Отхвърля се. И с това се връщаме отново към докладчика. Придържате ли се към позицията си? Да. Кой е за? Сумата предложена от докладчика приема се. С това приехме 670. А какво става с 4324? Трябва да гласуваме, защото Инге пожела така. 17 за, против, въздържали се. Приема се. Поздравления за Инге. 231. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Приема се. Следващото 575, но вече гласувахме по него, защото се повтаря. Останалите две са покрити. Същото въжи и за следващия ред захар, използвана в химическата промишленост. 232 зехтин. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? 2-3-2 се приема. Следващото е покрито. Преминаваме към памука. 2-3-3. Кой е за? Против? Това са нодистите сред нас въздържали се, приема се. Преминаваме на следващата страница износ на плодове и зеленчуци. Отново повтарящото се изменение от зелените, което се отхвърли. 4294. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващите две са покрити. 4295 за, против, въздържали се, приема се. Остан... Следващите две са покрити. Схема за плодове в училище 220. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващото е покрито. Пилотни проекти. Преминаваме по-нататък към помощ към възстановяване при износ на продукти от лозаровинарския сектор. Или по-точно към 575 по този ред, по което вече гласувахме. 4182. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за. Дестилация на вино. Изменението на зелените се отхвърля. Мерки за складиране на алкохол. Също отпада изменението. помощ за използването на гроздова мъст. 4179 отпада. Четири едно осемдесет. Кой е за четири едно осемдесет? Докладчикът е против. Имам чувството, че Юта напълно излезе извън контрол. Изменението се отхвърля. Сега трябва да гласуваме за компромисни изменения. 227 по същия ред. Да, постигнахме компромис. Само 10 милиона евро ще се заделят по този ред. Предлагам устно изменение по 227 вместо 209,3 милиона да се предвидят 10 милиона. по 227 предлагам да гласуваме вместо по него по 4296. За 227 ли сте или не? Не, против 227 сте, а сте за 4296. Предлагате да гласуваме първо по 4296 и ако не постигнем мнозинство, ще видим какво да правим по-нататък. Гласуваме по 4296. Кой е за? Против? Въздържали се? Останалите с това са покрити. Схема за изкореняване на лозя. Изменението на Хартунг. Преминаваме към следващите други мерки в лозаровинарския сектор. Докладчикът е против. Отпада. Това бе 4181, 436 е покрито, 235. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващото е покрито. Преминаваме на страница 82. 236. Докладчикът е за. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващото е покрито. 237. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващото е покрито сухи фуражи. 4137 от Хартунг. Четири едно три седем се отхвърля. Обичайното изменение е внесено от господин Хартунг. Същото въжи и за следващото по 4137. Възстановяване за мляко и млечни продукти. 579 от зелените. Моля, гласувайте за. 579 против, въздържали се, отхвърля се. Това покрива и следващите три, които са идентични. Гласуваме по 264. Докладчикът е за. За. против, електронен режим на гласуване по 264. Мога ли да гласувам? Край на гласуването. 17 за, 21 против, отхвърля се. 262. Докладчика е против. Тук ще трябва да внеса устно изменение. Това е интервенционното складиране, е, складиране на а, мляко на прах. Тук предлагаме 10 милиона вместо 20 милиона на Агри. Добре, след това устно предложение за намаляване на интервенционното складиране на 10 милиона, гласувайте кой е за. Гласуваме електронно. по устното предложение на докладващата. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 16 са, 21 против, отхвърля се. Сега гласуваме писменото предложение за изменение 262 от Аграрната комисия. Докладчика е против. Има ли някой да защитава това предложение? Няма такъв. Отхвърля се. Преминаваме към маслото и сметаната. 218 и тук имаме основно предложение за изменение. Положението е същото. Е, предлагам милионите да станат 25 вместо 50. Същото мнозинство като преди малко ли ще се получи за? Против? Повечето са против. Сега се връщаме на писменото предложение 218 за, няма за, нямаме изменения нито по маслото и сметаната, нито по обезмасленото мляко. Сега млякото за училищата 20, 221, докладващата е за, против, въздържали се, приема се това се покрива следващото предложение и обръщаме страницата в английския текст. И преминаваме към прословутия млечен фонд. 219. Докладчика е за. Кой е за? Против. Заместник председателите вече не знаят какво да правят. Приема се. Le 579. Искате да проверим вота по 219? Добре, електронно гласуване по 219. Аз имам ли право да гласувам? Но не трябва да гласува. Арете ли вот, ла. Арете ли вот, защото сино, ще имаме ennuis. 25 по... Край на гласуването. 25 за, 12 против, 2 въздържали се. Ясен е резултат. ...575 на зелените, докладчика против за, против, всички останали, отхвърля се. 238 за, против, въздържай се, приема се. стигнахме до възстановяванията за говеждо и телешко место. Отхвърлихме на зелените 575, 4184 на Гъран. Докладващата е против. Гъран няма намерение да защитава. Добре, айде да гласуваме, защото социалистите са против с изключение на Юта. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се все пак. Следващите две са покрити. Отиваме на 239. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващ ред отново на зелените предложението, което вече е отхвърлено, другите са покрити. Възстановяванията за свинско месо в същото положение, без свинското. Сега на яйцата отиваме. То нищо не остана за ядене. Пилешкото, птичето месо, и тук е същото, обаче съвсем друго е с пчеларството. 261. Докладщата е за пчеличките. За, против. Въздържали се. 261 се приема. Следват пилотни проекти. Значи, не ги гласуваме. Отиваме на СЕП. Хартунг отхвърлено. После схемата за единно плащ на базата на площ. Пак Хартунг, пак отхвърлено. Обръщаме страницата и стигаме до специалната премия за едър рогат добитък. Тук отиваме направо на корида. За. Имам въпрос към докладващата. Това предложение за изменение от политическа гледна точка насърчава ли коридата или допринася за предотвратяването й? Нека да стане ясно тук. Предложение за изменение, което не мога да подложа на гласуване. Джеймс. Това е политическо изменение. Не мога точно в бюджетно измерение да кажа какво означава точно а, корида с фатален изход. Какво означава това? Чемуа. Няма смисъл, Джеймс. Трябва да поканя у нас. Това е решението в, а, така, по нашите места или колегите от Испания, от Португалия имат различни мнения по това как и дали се забавляваме с биковете. Някои забавления не са с летален изход, други са. Аз съм за всичките. Салвадор също. Нека всеки да си има своето мнение, но картофа е доста горещ. Докладващата. Сега, след като уточнихме всичко това, може би трябва да прочета отново бележката. Добре. Кой е за това предложение за изменение? Докладващата е за. Euh, euh, il faut compter électronique. Vote électronique. Ще трябва да гласуваме електронно, начало на електронното гласуване. има член на НП един, който не трябва да гласува, няма право да гласува. Сега гласуването е приключено. 18 за, 15 против, 7 въздържали се. Brave, huh? Не беше много смело. И така, преминаваме към премиите за тютюна. 620 докладващата е против. Кой е за? Благодаря. Електронно, защото май социалистите са за. Край на гласуването. 18 за, 20 против. Отхвърля се. Останалите до края на страницата са покрити с изключение на 5, 8, 1. Това са протеиновите култури. За. Докладващата също е за. Против. Въздържали се. Значи 581 е прието. Обръщаме страницата 4137, обичайния хардонг. Същото и за следващия ред по сей. Но 42-24 трябва да се гласува. Кой е за? Никой не е. Минаваме на 240. Докладващата е за против, въздържали се, приема се. 241, докладващата е за, против, въздържали се, приема се. 577, пилотен проект, прескачаме го и отиваме на програмите за развитие на селските региони, пак отхвърления Хартонг, отиваме на 242. Докладващата е за, против, въздържали се, приема се. С това следващото не се гласува. 4137 Хартунг е ясно, 263 и 712 са пилотни проекти, остават за утре. Отиваме на 244 за. Докладващата също е за. Против. Пак електронно ще трябва да проверим. а, у мен започва да се прокрадва един страх. Тук става дума за счетоводно уравняване на сметки и така нататък. Сега ли ще гласуваме това? Няма ли това да е буферен ред за вас? Добре, да гласуваме. 2-4-4. Има един от НП в повече. Аз сигурно оттеглям се. 2-4-4. Изваждам си картата край на гласуването. 17 за, 22 ма против. Нищо нямаше да промени моят глас. Отхвърля се предложението. Следващото също така. По този ред оставаме без изменение. Следващият ред по първото изменение 2, 4, 5, гласуваме. Става дума повишаване осведомеността на обществеността за против, въздържали се, приема се, благодаря. Надолу са пилотни проекти, както и в началото на следващата страница. Какво забравих? Не, казаха ми, че е покрито от вчерашния компромис. Извинете ме в такъв случай, значи 2, 4, 6 трябва да се гласува. 6 за, против, въздържали се, приема се. Сега вече смело обръщам страницата и преминавам към ЛАЙФ плюс финансови инструмент. Обичайния господин Хартонг го отвърляме, но отиваме на 431. Има а, предложение за изменение на бележката. Докладващата е за. За, против, въздържали се, приема се. С това отпада гласуване по следващите две, 398 също се покрива от агенциите. Всъщност май цялата страница може да се прескочи, защото или са пилотни проекти, или вече е покрито гласуването. Същото се отнася и до страница 94 94 и до 95 и до 96 с изключение на последния ред за законодателството в областта на измененията на климата. За, против, въздържали се, приема се. С това следващите две са покрити. Минаваме на следващата страница. Пак са пилотни проекти. 98 са само пилотни проекти. 99 до рибарството са все пилотни проекти. Значи минаваме по 837 на ГУЕ. Прибързал съм, казва председателя. 836 интервенции за продукти на рибарството. Кой е за либералите? Кой е против? Отхвърля се. Значи 836 и 837 ги отхвърлихме. Никой не ги а, защитава. Стигаме до 838, пилотен проект, следва Хартонг, отвърлена работа. Не, извинете, това е предложение на Хартонг, който се, което се отличава от другите. Загубих се! казва госпожа Йенсен, отговарят и, че в английския текст сме на стотната страница на реда Международни споразумения в областта на рибарството, което в българския текст е 102 страница. Те ли гласувахме 94-та страница, изменените, които завършват на 46, 47, 48? Покрити са, така ли? значи тогава нещо не е наред с моя списък за гласуване. Казват ми, че със сигурност са покрити от компромиса по редове БА. Ще преразгледаме нещата и ако се окаже, че сте прав, утре ще догласуваме. Значи бяхме на 51 стигнали. Комисия по рибно стопанство. А, за, против, въздържали се, приема се. Много извинявайте. Преди 51 трябваше да гласуваме един хартонг. Това е 41-46, предложение, което абсолютно се различава от останалите му. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 52 комисия по рибно стопанство. За, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Следващия ред обичайното поправка Хартунко. Направо на 54 си отиваме. За, против, въздържали се, приема се. Следващия ред. Пак Хартонг и комисията по рибно стопанство. Да, против въздържали се, приема се. Следва пилотен проект, оставяме го за утре. Скачаме на 44 за. Против, въздържали се, приема се. Следващия ред, 56. Докладчика е за. Против, въздържали се, приема се. Следваща страница, следващ ред. Първо 588. Докладчикът е против. Някой има ли да е за? Няма. А все пак има, извинете ме. Това е да, нещо не съм разбрал, извинява се председателя. Зелените са за, друг да има за. Господин Хартонг. Трима за, плюс зелените против. Въздържали се. Отхвърля се. 57. На комисията по рибарство. Докладчика подкрепя. За, против, въздържали се, приема се. 62. Подкрепя се от докладчика. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите две се покриват от гласуванията при агенциите. 63. Докладчика е против. Не е ли? За. Объркал съм се. За. Кой е за? Против. ще трябва да гласуваме електронно. Мисля, че се приема, но... Имам ли право аз да гласувам? Е, Кармен Фрага ще реши. Унгарците са против рибарството, това ми беше ясно. Може би ще настъпи ред в НП сега. хората от НП сега знаят ли какво ще правят или още се договарят? Край на гласуването. 21 за, 17 против, значи го приехме. Това беше 63. С което отпада гласуване по следващото предложение, както и по цялата следваща страница, защото са все пилотни проекти или символични редове. Същото се отнася и до първата част от 104-та страната. 41-62 Хартон го отхвърляме. 222 за. Против. Въздържали се. Приема се. 256 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следва пак пилотен. Прият проект прескачаме 223 основно предложение за изменение, дава докладващата. Uh, Имахме споразумение по отношение на това предложение, когато дискутирахме с координаторите. А именно да приемем искането на Агри за този ред, но не за 15 милиона, както те предлагат, а 5. Поправете ме, ако греша. По принцип, това е свързано с възстановяването само. Не трябва да се премине И това са разчетите в проекто бюджет. Значи, а, докладващата предлага да се възстанови сумата заложена по проекто бюджета. Това ли предлагате? Абсолютно независимо от числата. Не е много ясно какво точно се споразумяхме изглежда. Защото и при, също така при е, складирането хората нещо друго казваха и гласуват по различен начин. Това не се случва за първи път. Трябва обаче ясно да кажем тук, че ако се върнем към проекто бюджета, вместо 15 милиона, тук трябва да заложим плюс 5 милиона и мисля, че това отговаря на нашата предварителна договорка. 5 вместо 15. Bien. Okay. Je crois qu'il y a un grand accord pour considérer que c'est la bonne interprétation. Qui est en faveur de cet amendement? гласуваме кой е за така обясненото приложение. Против? Въздържали се? Приема се. Секретарята разбрали за какво става дума? Да съм спокоен. Следва пилотен проект и Стигаме до безопасно. Фитосанитарните мерки 257 за, против, въздържали се, приема се. Следващите две се оказват вече покрити. Следваща страница, предложение 258 за, против, въздържали се, приема се. 402 се оказва покрито. Мисля, че по този начин приключихме с категория 2. Честито на всички ни. Останаха ни едни 10 минутки, обаче сме абсолютно измере... изморени. Хипогликемията се обажда. Няма да можем да започнем с друга функция. Нека да закрием сега. Ще се видим в 3 часа. Но моля ви, бъдете съвсем точни в 3, за да можем да започнем. Благодаря до 3 часа.